7 предложения за резолюции. Дебатът приключи и сега предстои да гласуваме. And the next item is the vote on seven motions for resolution on Zimbabwe. И така, следващото ще гласуваме 7-те предложения за резолюция за Зимбабве. Гласуваме първо изменение. Който е за? Против? Въздържали се? Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. шеста точка от преамбюла госпожа Гомеш иска да предложи устно изменение. Благодаря. Искам да предложа там, където говорим за Африканската харта за, за човешки права, в която Зимбабве членува предлагам да кажем, която Зимбабве е ратифицирала. Има ли възражения? Няма. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега съвместното предложение за резолюция, който е за, против, въздържали се, Приема се. Сега гласуваме предложението за резолюция за Венецуела. Подлагам съвместното предложение като цяло с поименно гласуване. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Сега проекто резолюция за Северна Корея. Втори параграф, разделно гласуване в две части. Първата част, който е за, против, въздържали се, приема се за, против, въздържали се, приема се. Седми параграф, разделно гласуване за, против, въздържали се, Приема се. И сега съвместната проект за резолюция, който е за. Край на гласуването. Приема се. Имам няколко съобщения. Европейската народна партия направи, отправи искане госпожа Мориати да бъде назначена за член на комисията по проблем по